Кой е за да си вдигне ръката? Против? Въздържали се? Приема се. След това втори елемент гласуване на общо на резолюциите за Непал. Има няколко изменения от господин Ромева Руеда. Uh, Съвсем накратко искам да кажа, че има няколко устни изменения, които ще прочета в блок и можем да ги гласуваме като блок. Първото А, Н, С, граждански войни с въоръжени конфликти. След това трябва бившите поборници и в седмо трябва да имаме малоистки активисти. Трябва думата отмени 12 трябва да се замени с аболиш. И след това в 13 трябва също да има замяна. Пока а, трябва да се сложи близко до, защото беше по 30% на L, а, трябва да имаме също промяна а, по първи параграф, постоянна конституция, по 15 да се да отпадне последната част от съдържанието. Е, съвременно съжалява, че статут на комисията като независим орган не е защитен като законно законодателство. И 20 е, трябва е, революционна, думата революционна да бъде оттеглена. Надявам се, сега получавам думата. Ако всички са съгласни, можем да ги гласуваме едновременно. Те са в списъка. Би трябвало да са ви в списъка. Те са раздадени на групите и би трябвало всички групи да ги имат в писмен вид. Има ли някакви възражения? Няма. Добре. В такъв случай е, гласуваме устните изменения. Ще бъдат гласувани в блок, блок за, против въздържали се, приемат се. Сега имаме на параграф номер 23 за против, въздържали се, приема се. След това имаме мотив Ел за, против, въздържали се, също се приема. Е, е, е, м за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме цялата резолюция. Който е за да вдигне ръка, против, въздържали се, приема се. И накрая имаме е, е, резолюция за Либия, е, електронно гласуване за цялата резолюция. Можете да сложите картите си и можете да пристъпите към гласуване. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? И Хер Посълт ли гласува? Край на гласуването. Включи се. А, така, резолюцията се приема. А, трябва да направя още няколко съобщения. А, всичко е на чешки, така че го прочета на чешки. Бих искал да ви съобщя, че госпожа Аниса Плашът и господин Борте ни съобщиха писменно, че се оттеглят от постовете